името на комисията и от името на върховния представител на Съюза сърдечно приветствам вашето постижение. Благодаря. Благодаря ви, комисар Дегрухт. С това приключва дебатът. Внесени са 6 проекто резолюции по темата. Резолюцията на зелените, на социалисти и демократи, Б7672 от е, Обединената левица, Б7673 от НП, Б7674 от АЛДЕ, Б7681 от е, консерватори и реформисти. С това дебатът приключи. Утре по обяд ще гласуваме. Преминаваме към следващата точка. По дневния ред общи разисквания международна търговия доклада САИФИ за права на човека и социални и екологични стандарти международните търговски споразумения А70312-2010 по-нататък А70310 е, от Яник Жадо и след това доклада Дезир А70317 от 2010 съответно за международната търговска политика в контекста на изменението на климата и корпоративната социална отговорност. Ще започнем с докладчиците. Госпожа Сайфи, 4 минути. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Предметът на доклада е средоточие на международния дебат. Развиващите се е, страни смятат, че развитите страни прибягват до клаузи за правата на човека, за да е, се възползват от възможностите за прикрит протекционизъм като в същото време търпят социалния дъмпинг на новоразвиващите се е, економики. Аз мятам, че и развиващия се и развития свят могат да спечелят от търговските си отношения, ако играят по едни правила на играта. Европейския съюз следва да се възползва от авторитета си в Световната търговска организация, Световната търговска общност, за да промени тези правила на играта. Европейският съюз трябва да е, допринася за устойчивото развитие, за равноправната търговия, за правата на човек. Това е записано в основополагащите ни документи. И тези принципи следва да бъдат спазвани на всяко многостранно, двустранно и едностранно равнище. На многостранно равнище Европейският съюз следва да насърчава международните организации, по-специално Световна търговска организация, все така да вземат предвид социалните и екологичните норми в международната търговия. Международните организации следва също така да засилят сътрудничеството помежду си. Ето защо аз предлагам Международната организация на труда да получи статут на наблюдател в СТО. зелената економика трябва да се превърне в приоритет, тъй като тя представя не само нови възможности за заетост, а и за растеж на европейските е, предприятия. Следва също така да се разгледа възможността за създаването на една истинска световна организация за околната среда, която може да бъде сезирана в случай на екологичен дъмпинг на двустранното равнище Европейският съюз определено може да бъде образец. И аз съм удовлетворена, че новото поколение международни търговски споразумения съдържат клауза за правата на човека и за устойчивото развитие. Нещо повече, Европейската комисия която преговаря за сключването на такива спогодби, би следвало да настоява е, за спазването на определени социално-екологични норми от всички свои партньори. И тези основополагащи норми могат да бъдат въвеждани във всеки отделен случай с допълнителни спогодби в зависимост от социално-економическото и екологично развитие на съответната страна. Този гъвкав и постъпателен подход ще даде възможност да се отнасяме по-справедливо към различните си външно-търговски партньори. Преди всичко е необходимо да се засили наблюдението и контрола върху изпълнението на двустранните спогодби. Аз предлагам също да бъде провеждана оценка на въздействието преди, по време и след преговорите и тя да не се свежда единствено до устойчивото развитие, а да засяга и правата на човек. Най-сетне аз се надявам на едностранно равнище нещата да се развият достатъчно бързо, защото е, системата на общите преференции ще трябва да бъде реформирана съвсем скоро. Е, както е, знаете, предлага се приемането на около 30 международни конвенции е, за е, околната среда и трудовоправните отношения но не е достатъчно само да се приемат конвенции, те не се изпълняват, за съжаление, в повечето случаи, поради което е необходимо да се разследва всеки случай и да се предявяват изисквания пред нашите външно-търговски партньори. В заключение, някои от тези действия могат да бъдат предприяти още сега. Разбира се, начина на мислене не може да се промени за един ден. Европейския съюз трябва да опорства и стъпка по стъпка да работи за една по-справедлива международно-търговска среда среда. Благодаря. Благодаря ви, колега Сайфи. За 4 минути и половина, господин Жадо. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, добър вечер. Смятам, че когато Европейският съюз се опитва след Лисабонския договор да преосмисли външно-търговската си политика, като същевременно се опитва да формулира индустриалната си политика, в такъв един момент е, факта, че трите доклада, които гледаме тази вечер, е, са е, на дневния ред по едно и също време пред нашия парламент, парламент свеждащи се до съдържанието на самото понятие международна търговия и връзката му с социалната сфера, правата на човека и околната среда, очевидно този дебат е крайно навременен. Тук е, можем да говорим за една постоянна шизофрения. От една страна, в публичното пространство е, навсякъде се говори за делокализация на работодатели, до подлагане на съмнение на социални придобивки, до посегателства срещу околната среда, а в същото време договаряме с погодби за свободна търговия, преговаряме в рамките на СТО по цяла поредица от мерки, които, за съжаление, са в разрив е, с обществения дебат, е, който е, вълнува гражданите. Как да обясним на нашето обществено мнение, че една футболна топка, която се продава на европейския пазар, произведена при достойни условия на труда в зачитане на околната среда и друга една футболна топка, която е произведена при условия на забрана на синдикалната дейност, не е една и съща футболна топка. И ние сме длъжни това е нашата отговорност днес да включим в разговорите в сферата на търговията тези социални и екологични въпроси. Е, по-конкретно по е, е, доклада за така наречената екотърговия. Днес в Европейския съюз има някои страни, които по силата на своя внос всъщност до голяма степен е, водят до намаляването на техните емисии. Тоест, една трета от емисиите на Европа не се генерират в Европа, а се падат на вносните стоки. Ето, защо е задължително във въпроса за търговския обмен да включим въпросите за емисиите и за изменението на е, климат. Как да обясним на нашето обществено мнение, че в Конкун ще се стигне до споразумение за компенсиране на страните от юга, за да не обезлесяват? Как ще обясним тази, тази цена, която ще трябва да платим? И трябва, между другото, да, да благодаря на докладчиците в Сянка. По работата по доклада ние положихме максимални усилия да бъдем конструктивни и това ще е, бъде е, проявено, надявам се, утре по време на гласуването. Но опитът бе е, да не гледаме повече в черно-бяло, И така, когато говорихме, например, за изтичането или делокализацията на въглеродни емисии, всеки път се опитвахме да посочваме кой именно сектор е, би могъл да бъде заплашен и с какви средства би могъл да бъде подкрепен. Същото можем да кажем за социалния антидъмпинг в СТО, Същото можем да кажем за условията на труд и производствени технологии. По всички тези въпроси с останалите групи се опитахме да постигнем напредък и а, така текстът да съответства на, на нашите амбиции, на, на тези на Европейската комисия и на европейските, другите европейски институции. Още веднъж е, е, нека е, кажа, надявам се утре по време на гласуването отново да бъде проявен духа на конструктивизъм и още веднъж искам да благодаря на всичките си колеги за положените усилия. Благодаря. Благодаря, господин Жада. Господин Дезир има думата за 4 минути. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, аз също най-напред бих искал да благодаря на колегите от Комисията по международна търговия и най-вече докладчиците в Сянка за работата по тези три доклада по близки една до друга теми, усилия, благодарение на които днес можем да излезем с новаторски и конкретни предложения, за да постигнем напредък в областта на социалната отговорност на търговските дружества в рамките на международната търговия дебатът, който водим в това отношение, съответства на очакванията на гражданите, на, очакванията на, на политическите среди. Е, е, нашето желание е търговската политика на Европа, повече от когато и да било до сега, да допринесе за регулиране, урегулиране на глобализацията. Тук, е, разбира се, е, отговорността се пада на държавите, е, на правителствата, но преди всичко и на е, стопанските субекти и най-вече на транснационалните компании те, последните, повече от който и да било друг, се възползват от е, отварянето на пазарите, не само за да достигнат до потребители, а за да делокализират част от производството си, да диверсифицират разпространителската си верига, нерядко излизайки на пазара на страни с занижени социално-екологични изисквания. Либерализацията на световната търговия се съпътства от ожесточена конкуренция между страните за привличане на чуждестранни инвеститори, конкуренция между производители производителите, което нерядко води до нетърпимо посегателство срещу постижения в областта на условията на, на труд и опазването на околната среда. Да си спомним за катастрофата в Бопал с е, хиляди жертви. Е, до ден днешен е, всъщност виновните за това са ненаказани. Какво да кажем за петролните компании, които унищожават околната среда навсякъде по света, превръщат работниците си в роби. Какво да кажем за текстилната промишленост в Азия, за селското стопанство в Централна Америка. Хиляди са примерите. И нерядко става въпрос за предприятия от индустриализираните страни или поне за техни клонове, в това число предприятия от Европейския съюз. И вече председателят прекъсва, молейки оратора да чете по-бавно, тъй като преводачите не могат да го следват. Да, извинявайте, аз просто гледам как времето ми изтича. И от тук е един дебат и ако щете една битка, на която сме били свидетели нерядко и тук в Европейския парламент относно социалната и екологична отговорност на търговските дружества. До сега е, постиженията е, в това отношение е, не са стигали до социалния въпрос в международната търговия, предмет на, на доклада на госпожа Саифи. Социалната отговорност на предприятията е въпрос на тяхна инициатива. Е, от друга страна, е, социалната политика е постижение от години. И всъщност парадоксално е, че тези две неща до сега не са били свързани. Поради което ние предлагаме корпоративната социална отговорност да се включи също в международните търговски споразумения, в частност в главата за устойчивото развитие, като се искат ясни и подлежащи на проверка ангажименти от страна на предприятията. Между другото, Европейския съюз и неговите партньори ще поемат реципрочни ангажименти, за да стимулират стопанските субекти с възможност за обмен на информация, с възможност за привличане на синдикалисти, на представители на гражданското общество, редовни отчети, задължение за прозрачност, задължение на ръководителите на търговските дружества да вземат превантивни мерки. И в случай на тежки нарушения срещу социалната говорност, но и срещу социално-трудовите права и опазването на околната среда, би трябвало отново председателят прекъсва докладчика. Моля да ме разберете. Е, просто някои неща не мога да допусна. Е, вече 4,5 минути говорите. Имахте само 4 е, минути не мога да е, допусна е, да продължите. След малко отново ще... Да, да, изчакайте, но аз гледам часовника. За да проведем един оживен дебат, не е необходимо да четем и да четем още по-бързо. Е, и тук е, не става въпрос е, само за интересите на вашите френски гласоподаватели, които вероятно някои от тях следят дебата в интернет, а за всички граждани, които имат достъп до сайта на Европейския парламент. Ако преводачите не могат да насмогват на тази скорост, смисъла от цялото това начинание някак си се губи. Освен това, всеки трябва да си спазва времевия регламент. Процедурен въпрос – за втори път седя в тази зала и ставам свидетел на това как председателят прекъсва един от ораторите, защото, видите ли, те говорили твърде бързо. Не знам колко често вие сам се изказвате, господин председател, но трябва да си давате сметка, че такова едно прекъсване напълно разстройва изказването на оратора. Аз не мога категорично да се съглася а, с казано. В края на краищата преводачите са платени служители и ако не смогват, проблемът си е техен. Председателят не може да се намесва по този начин. Herr Kollege, es ist sehr wohl meine Aufgabe. Wenn wir zu einem 100-Meter-Läufer Вижте какво, колега. Всеки си върши работата, но един спринтьор на 100 метра получава 1 милион евро, за да ги избяга за 10 секунди. Ако можеше за 5 секунди да избяга 100 метра, щяха да му платят 1 милиард евро. И моя работа е, уважаеми колега, да прекъсвам. Аз съм в този парламент от 30 години и много добре знам, че когато преводачите не могат да се справят, те, между другото, имат начин да сигнализират. Е, и аз получавам този сигнал. Аз е, не веднъж е, съм ставал свидетел на това. Госпожа Берес обръща се председателят към госпожа Перес ще си позволя да правя онова, което вие в качеството на председател правите в председателстваната от вас комисия. Е, в крайна краща, когато се повдига процедурен въпрос, са необходими някои разяснения. Комисар Дегрок получава думата. Благодаря, господин председател. Нека да ви уверя, че ако аз трябва да изтич, да спринтирам на 100 метра, ще ми отнеме минимум 15 секунди, така че поне при мен не трябва да се притеснявате от скоростта. Искам да благодаря на докладчиците за докладите, защото те повдигат важни въпроси, свързани с търговската политика на Европейския съюз и постигането на някои от най-важните цели на обществената политика, правата на човека, социалната справедливост и устойчивото развитие, зачитането на природосъобразността и справянето с промените в климата. Няма как да се спра на всички а, въпроси, но ще спомена няколко основни е, неща. Трите доклада имат много общи елементи. Те се занимават с последователността на политиките, и с това, че е необходимо тези политики да се провеждат така, че действително да спазват общите е, цели на Европейския съюз социални и екологични. Трябва да се използват всички инструменти, за да се постигнат тези цели. Едновременно с това, ефективните действия трябва да разчитат на тези инструменти, които са най-подходящи за съответната дейност. Търговската политика е един от най-важните вектори за, за реклама на социалния модел на Европейския съюз и тук можем да очакваме много. Но не всички проблеми могат да се решат а, чрез търговската политика. Може да се окаже, че други политики дават по-добри възможности за решение. Също така трябва да търсим баланс, защото това е част от дейността на политиците. Трябва да се преценява кои решения да се вземат. Ще има и различни предизвикателства, в зависимост от това дали има автономни инструменти, като общата система за преференции, или пък двустранни или многостранни споразумения. Доклада на госпожа Саид за правата на човека и търговските стандарти. Казва, че всичките а, е, а, тези възможности предлагат различни възможности. От друга страна, а, е, за танц по двойки трябва двама. Трябва да знаем е, какво е приемливо и за нашите дърговски партньори. Особено, що се отнася до многостранните форуми, е постигането на консенсус много да е, може да е много трудно. Искаме по-добро международно управление и по-добра последователност между дейността на различните форуми, Световната търговска организация, Международната организация по труда и други. Трите доклада отчертават различни елементи на този тип дейности. Трябва да разберем кои са добрите практически мерки за краткосрочни е, резултати и онези, е, които могат да доведат по, по, до по-дългосрочни резултати. Комисията би искала търговските органи да действат така, че да се постигнат резултати. Също така, целта е този тип клаузи в търговските споразумения да не бъдат просто декларации на добри намерения, а да могат действително да се правоприлагат. Във връзка с доклада на господин Жадо, да, действително много търговски мерки могат да се приложат за намаляване на риска от изтичане на високо въглеродните производства. Има обаче някои трудности, как точно се правят измерванията, как се наблюдава дейността. Важно е да се разгледа всичко внимателно, преди да се вземат главозамайващи решения. Затова Европейския съюз трябва да разгледа всички възможни опции. Що се отнася доклада на господин Дезир за корпоративната и социална отговорност, трябва по-скоро да подкрепяме, а не да регулираме е, дейността, свързана с корпоративната социална отговорност. И докладчикът внимателно се занимава с тази насока. В крайна сметка, корпоративната социална отговорност на компаниите не отменя задължението на държавите е, да се грижат за тези аспекти. Много от тези въпроси се разглеждат във връзка с е, преразглеждането на насоките на Организацията за економическо сътрудничество и развитие за многонационалните компании. Това е въпрос, в който ние сме активно ангажирани. Има две е, конкретни възможности за е, разширяване на обхвата, ефективността и прозрачността на действията ни, свързани с е, социалните и екологични разпоредби в споразуменията за партньорство и търговия, включително и във връзка с промените в климата. Ние ще мислим всички възможности и като си има предвид очакваните трудности, можем да имаме резерви по някои от елементите, но можем да очакваме и съгласие по други. Следващата година ще се преразглеждат общата е, правилата на общата система за преференции и ще имаме много възможности във връзка с това е, процедурата, която се използва, е процедурата е, за съгласие. И заедно с Европейски парламент е, имаме желание да разгледаме този въпрос, така че търговската политика действително да отразява социалните нужди. Трябва да изработим насоките е, целенасочено, но и реалистично. Благодаря. Благодаря, господин комисар. А сега от името на комисиите. Първо дам думата на господин Мартин от името на комисията по външни отношения. Благодаря. Дали трябва да се получат максимални преимущества а, от провеждането на европейската политика или трябва да се постигнат едни по-големи всеобхватни цели, като, например, а, а, климата, демократичните ценности? Трите докладчика и оратора преди мене каза, че всъщност отговор е положителен. А също така и господин комисар каза това. Наистина, всички тези въпроси, защита на околна среда, стандарти на труд, е, с демокрация са, са изключително важни и те са винаги на първо място. Въпросът е дали правим необходимото, за да можем да осигурим правилно прилагане и спазване на стандартите. Под комисията в парламента по човешките права наистина поспорва ефективността до сега. Бихме желали бъдещите споразумения да гарантират преди самото начало на споразумението, да се направи оценка на въздействието, така че да се гарантира да не се пренебрегне демократичността за сметка на друга полза от споразумението. когато има подобни проявления, наистина е необходимо много ясно да се посочат тези факти и както господин Декух вече посочи, е, направени са стъпки в тази насока. Системата за преференции плюс трябва да бъде наистина много ясно разписана с ясни жалони, за да може в крайна сметка стандартите социални а, и, и економически да бъдат наистина спазвани. Госпожа Сафи, Жаде, господин Жадо и Дезир много ясно казаха, че всичко това не е само цел. Ние трябва да бъдем част от общата ни стратегия, за да може наистина да живеем в една по-здрава, по-безопасна планета. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря, господин Мартин. За Комисията за развитие двама оратори, господин Кацмарек най-напред за една минута. Уважаеми госпожи и господа, радвам се, че комисар Дегухт, както и докладчиците, разбира, че ако ще се изпълняват ни по-широки социални и екологични стандарти, тогава трябва наистина да синхронизираме нормите си. Това е важно не само за международната търговия, но също и сътрудничеството в областта на развитието и изпълнението на ценности, които за нас са фундаментални. Моята комисия предложи известни бележки на вниманието на госпожа Сайфи и нейния доклад, по, по отношение на нейния доклад, които се казва, че не спазването на стандартите на човешките права е, са факт в дейността на някои предприятия. Освен това, ние подчертаваме, че трябва да се спазват и стандартите, прияти от Международната организация на труда. Благодаря. Благодаря. Госпожа Грес за една минута. Най-напред, ако ми позволите, от името на Комисията по развитието бих искал да набележа някои категорични твърдения, а именно най-уязвимите и най-вече место население е, страда от климатичното изменение. При това участието му в е, формулирането на международно-търговската политика е от съществено значение. И позицията на Европейския съюз следва да съответства на приоритетите на противодействието на изменението на климата и на бедността. Включването на екологична клауза във всички търговски споразумения, в това число в СТО, преразглеждането на механизма чисто развитие, е един реален трансфер на технологии и борбата срещу пиратствата. Два, и най-вече 20% от въглеродните емисии се падат на транспорт. Необходимо е да действаме колкото се може по-скоро, в това число и по отношение на селското стопанство, така че да създадем работни места и у нас, и в развиващите се страни при намаляване на въглеродните емисии емисии. Благодаря. Благодаря ви, колега Грес. Комисията по социална политика, госпожа Берес. Господин председател, господин комисар, от името на Комисията по заедостта и социалната политика ние се присъединяваме към доклада на комисията Арлем Дезир от Комисията за международна търговия. Както и вчера, е, и днес е, един от най-дебатираните въпроси е за предназначението на социалната отговорност на предприятията. Дали тя се разбира под само себе си, е, от само себе си или би следвало да бъде законодателно уредена. Този дебат все още няма своя изход. Би трябвало те първа да мислим в рамките на въпроса за корпоративното управление. Комисията за заедостта и социалната политика смята, че социалната отговорност е от съществено значение. Ако желаем навсякъде и в рамките на търговските споразумения да противодействаме на данъчните измами, на нерегламентирания труд. И сред субектите, които най-вече отговарят за социалната отговорност са синдикатите, участниците в социалния диалог, комитетите на европейските предприятия. Те трябва да бъдат мобилизирани, тъй като техният принос наистина би бил съществен. Смятаме също така, че за да бъдат обозотворени тези механизми, е, Съветът за правата на човека на ООН в е, своята дейност е, би трябвало, то играе и да играе една решаваща роля, от която ние да се възползваме. Освен това, смятаме, че корпоративната социална отговорност е инструмент на конкурентоспособността, който следва да бъде проучен, макар и тук и там, когато бъде постигнат консенсус, корпоративната е, социална е, отговорност да се подменя понякога, а това не би трябвало да, да, да, да става, свеждайки се до колективното трудово договаряне международните търговски отношения, в това число търговските споразумения, трябва да бъдат достатъчно динамични и да се адаптират към тази и други нови проблемни области, които възникват. Благодаря. Също от Комисията по заедостта и социалната политика господин Хавет. Като докладчик по корпоративна социална отговорност на този парламент от е, е, три мандата, приветствам инициативата на Харлем Дезир е, за търговията и корпоративната социална отговорност. Действително, компаниите казват, че тази отговорност трябва да навлезе навсякъде и подкрепям а, коментарите на господин Дехух тази връзка. Моята дейност а, до голяма степен е свързана и с представенето на европейските интереси и за целите на напредъка в областта на глобалните мерки по соци... корпоративната социална отговорност. Благодарение на това се разработват стандарти. Подкрепям точка 25. Бъдещето търговско споразумение трябва ясно да очертае насоките и се надявам, че поетите ангажименти е, също ще се е, преразгледат. Професор Джон Раки е, препоръчва, както е уточнено и в мотив Q, компаниите да работят със съответния diligence и комисията трябва да се изказва изключително критично от там, където има нарушения при правата на човека. Като член на съвета по глобалната транспортна инициатива призовавам комисията да действа решително, за да постигне интегрирано, интегрирана отчетност, така че да се вземат предвид финансовите, социалните последствия и последствията за правата на човека от дейността на компаниите. Е, благодаря. Много извинявайте, пропуснах да ви прекъсна след като ви изтече времето. Но всъщност говорихте твърде бързо, получих такава съобщение, така че моля говорете с нормална скорост. Давам думата на господин Каспари. Господин председател, Господин Вилен, уважаеми колеги, искам да изразя своята благодарност на тримата докладчици по тези доклади. Смятам, че дискусиите по докладите ясно показаха, че ние в парламента можем да намерим общ подход. Искам обаче да се съсредоточа върху един елемент. В докладите се говори много за приноса на търговската политика върху трите области на политика, споменати в докладите. В доклада Дезир се говори за компаниите, в доклада СЕФИ се говори за правата на човека и за екологичните стандарти, а в доклада ЖАДО се говори за промените в климата. Но въпросът е, е, как се постигат резултати в тези области? Можем ли да убедим онези, които вземат решения в областта на социалната политика или на екологичната политика, да си свършат работата? По някой път е, изглежда, че търговската политика а, е, трябва да носи на гърба си много други политики. Какво стана в Копенхаген? По отношение на промените в климата не намерихме решение. И какво сега, ако не сме намерили решение в Копенхаген, дай да го натоварим и това върху търговската политика. Доволен съм от докладите. Надявам се, че е, парламентът е, обаче в следващите седмици е, ще си зададе въпроси за това как тези политики да разработят, да, да, да помогнат на търговската политика. Благодаря, господин Каспари. Следващия оратор от името на групата на социалистите и демократите, господин Арсенис. Благодаря, господин председател. Господин комисар Дегухт, много често съм твърде убеден, че получаваме обяснение от вашите служби, че просто няма какво да се направи, за да се борим с промените в климата. Но това е такъв голям проблем, че в крайна сметка идеята е не как да се прилагат мерки, а какво точно ще правим. И какви мерки трябва да се предприемат. Едно решение, за което се говори, е свързано с търговията, и начина по който търговията участва в промяната на климата, фискалната политика, експорт от страни, които не възнамеряват да прилагат мерки за борба с промяната в климата. Трябва да говорим обаче и по други въпроси. Например, въпроса за водата трябва да повдигнем. Франция и Белгия са най-големите експортери на тази продукти. Благодаря, господин Арсенес. Два минути и половина за групата Аудер, господин Казак. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Бих искал първо да благодаря на тримата докладчици, госпожа Сайфи, господин Дезир и господин Жадо за добрата работа по съответните им доклади. Приветствам призива за определене на правно вързащи клаузи по отношение на стандартите за човешките права в международните търговски споразумения и подкрепям идеята да се обърне по голямо внимание върху изпълнението им. искам да обърна специално внимание на спазването на трудовите права особено на жените и децата в страните с които е, европейският съюз търгува. общата система за преференции както и осп са ефективни инструменти за насърчаване на демократичните ценности в страните партньори но трябва да се установи по тясна връзка между клаузите за човешките права и осп координацията между световната търговска организация от една страна и върховния комисариат на оон за правата на човека и международната организация на труда от друга следва да бъдат засилени. затова считам че трябва да се даде на мот официален статут на наблюдател в световната търговска организация. не на последно място като представители на европейските граждани следва подробно да бъдем информирани за преговорите по международните споразумения в областта на търговията в съответствие с новите правомощия на европейския парламент по силата на лисабонския договор. по отношение на доклада на колегата Яник Жадо, разбира се ние трябва да насърчаваме зелената търговия но за пореден път следва да сме много внимателни при идентифицирането на стоки които се определят като зелени. по същия начин трябва да поставим по голям акцент върху насърчаването на екологични възобновяеми източници на енергия за разлика от субсидирането на изкопаеми горива. установяването на справедлива екологична цена в зависимост от световните норми за опазване на климата е друга важна позиция в доклада която приветствам. след като и постигането на многостранно споразумение относно климата не се предвижда в близко бъдеще на европейско ниво е важно да се действа върху изработването на механизъм за ограничаване на емисиите на въглероден двуокис. смятам че и биогоривата и биомасата трябва да се включат в задължителните критерии за устойчивост като се има предвид че те имат противоречиво въздействие върху околната среда. още един път благодаря на всички колеги и надявам се тези доклади наистина да получат важно въздействие върху преговорите по международните договори. благодаря. благодаря господин казак. За зелените, господин Тейлър, две минути и половина. Благодаря. Колеги, аз бях докладчик в Сянка, както за докладите на САФ и така и на Дезир. Ние приветстваме важните стъпки, които се предприеха, за да могат да се осигурят спазване от правата на човека и по-добри е, социални стандарти в нашите страни и страните партньори. Ако тези страни искат да търгуват на е, пазара в Европа, трябва да ги насърчим да приемат е, наистина едни достойни, устойчиви стандарти в техните страни. Използването на задължителни клаузи в търговски споразумения е един начин да се постигне това. Госпожа Сафи е, изключителна работа е свърши като докладчик и тя дискутира различните е, нива, аспекти на човешките права, околните стандарти, социалните стандарти. Ние сме съгласни с предложението на госпожа Сафи, че е, свет... необходима световна организация за околната среда и че трябва Международната организация на труда да се укрепи. Бихме искали да има глава за устойчиво развитие развитие в споразуменията за свободна търговия. Но, разбира се, всичко това не трябва да бъде само на доброволна основа. Необходимо е да има е, задължителна сила този документ е, човешките права и клаузата за, за това с Колумбия не можем да се съгласим, че била удовлетворително. Е, според нас, всъщност, това просто е, се подиграва с стремежите на парламента в тази насока. По отношение на доклада на господин Десир, съгласни сме с него, когато засяга международното сътрудничество като източник за негативни въздействия върху околната среда и социалните стандарти. Наистина, либерализацията в търговията, използването и експлуатацията на ефтина работна ръка и ефтини материали са факт. Необходимо е наистина да се направи едно преразпределение на богатството. Подкрепяме докладите когато ще стане въпроси за гласуване, също така ще изразим позитивната ни позиция. В заключение, трябва да се направи още по отношение е, спазване на социалните отговорност и човешките права. Това трябва да са наши приоритети и трябва наистина да въведем задължителни, а не доброволни изисквания. Благодаря ви. Благодаря на колегата Тейлър. А сега Господин Ван Дален, консерватори и реформисти. Госпожа Сафи подготви един добър доклад. В други страни, в развиващите се особено, не може всичко да остане задължение на договорите за търговия. В Пакистан, например, ние се опитваме да помогнем след настъпилите наводнения и трябва да използваме тази възможност, за да сложим край на религиозните преследвания – в Индия не бива да отстъпваме пред натиска и да дискутираме да не включим правата на жените и на децата в споразуменията за търговия. Нека да се е, придвържваме към тези позиции. Благодаря, господин Вандален. А сега господин Шоуц, Обединена левица. Благодаря. Уважаеми колеги, Наистина хубаво е, че разглеждаме и трите доклада и искам да поздравя и тримата докладчици. В докладите се казва наистина, че в всички политически групи се поставя политиката за търговия в един по-широк контекст тогава, когато економическите искания наистина точно точно натам ни водят. Сега е подходящото време, господин комисар, Сега ние водим една дискусия, в която стигаме до конкретни проекти и предложения. Защита на околна среда, защита на климата, защита на човешкото достоинство, борба с бедността. Това са признати цели на човечеството и наистина те трябва да бъдат над търговската политика като приоритет. Те трябва да бъдат част, неотменна част от е, политиката за търговия. Разбира се, всичко това е основано на върховенството на закона и в интерес на европейската економика. Европейската економика по този начин попада в една е, ситуация, в която наистина си партнира с останали економики. И ако нямаме подобни регламенти и правила, това не може да бъде постигнато. Нека бъде ясно, някои от аспектите трябва да се доразработят според нас. Някои е, предприятия наистина е, ще приемат своята социална отговорност, обаче хиляди хора виждат, че правата им са просто само на хартия и не се прилагат на практика. Става въпрос за производство на суровини, например, е, използването на детски труд в производството и наистина условия и при условия на труд, които са скандални. Търговията с суроновите, когато искаме тя да бъде устойчива и а, да бъде постоянна, означава, че всички тези мерки трябва да бъдат спазани. Благодаря. А, благодаря, господин Шулц. А сега а, от името на Роу Господин председател, търговията води до полза и на двете страни. Тук говоря за взаимна полза. Именно заради това търговската политика трябва почти никога да не бъде натоварена да, товарена с политически задачи. Аз лично проявявам голямо уважение към авторите на трите доклада, но философията за тези доклади е била подлагана на проверка на много избори и в повечето случаи гласовете са били против нея. Тук виждаме опит да се манипулира, манипулира търговската политика на Европейския съюз и да се инжектира в нея една социалистическа програма, която иначе редовно се отхвърля. Машинациите на докладчиците са доста впечатляващи, но аз като истински демократ ще кажа не и така ще гласувам утре. Благодаря колега Дартмут, а сега давам думата на колегата Штасен за минута и половина. Благодаря, господин председател. Причините и последиците от климатичните изменения са все още теоретичен, ако щете, религиозно-идеологичен въпрос. Тук се говори за международна търговия, в същото време се говори за дипломация на климата. Европейският съюз, видите ли, ще търгува с останалия свят, само ако той изпълнява изискванията на Европейския съюз по отношение на климат ако а, нашите партньори желаят да развиват вътрешния си пазар, да я а, изнасят своята продукция, това би могло да има отрицателно въздействие върху климата, но пък а, какво да кажем, нали, в края на краищата а, те трябва да се а, развиват. Тяхното селско стопанство е конкурентно способно. Защо Европейският съюз се намесва? в всичко това. В 55-та точка от своя доклад господин Жадо изразява съжалението си, че се търгува в международен план с стоки, които могат да бъдат произвеждани на място. Да, но какво е економическото чудо? Каква е магията? В края на кращата вие добре познавате економиката. Економиката и економическия растеж се основават на специализацията и международното разделение на труда. Останалото е проява на наивност. Е, е, гражданите е, стремейки се към своето благосъстояние, е, желаят да получат работна ръка, възможност да потребяват, покупателна способност и в край на кращата, кой ще плати сметката на тази утопия на Европейския съюз? Естествено, пак същите граждани. Благодаря, госпожа Штасен. Сега също така индивидуални оратори, е НЕП, госпожа Ханслик, две минути господин председател, господин комисар. Бих искал да благодаря на господин Дезире за отличното съдействие, е, което ни оказа в работата по доклада за корпоративната и социална отговорност е, при международните търговски споразумения. Социалната отговорност е, е факт от известно време. Тя присъства в дебата относно международната търговия и свидетелство за това са търговските преговори с Южна Корея, с Колумбия или Перу. Благодарение на доклада ние, парламентът, ще можем да разширим този въпрос налагайки е, клаузи за корпоративната социална отговорност е, в търговските споразумения. И така, е, социалната отговорност на търговски дружества би получила по-широк социален отзвук, а вероятно и самите търговски дружества биха били насърчени да се държат социално отговорно. Край на краищата, волята и ангажираността на търговските е, дружества е отрешаващо значение за прекрачване на рамките на строго погледнато законосъобразното или правомерното. При последното си посещение в Индия попитах представители на индийските делови среди за корпоративната социална отговорност и те приведоха примери за такава социална отговорност, която, който факт, според мен, ни навежда на оптимизъм. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, госпожа Ханслик. За три минути, господин Куташ. Надявам се правилно произнесах името ви. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря на колегата Жадо. Поздравявам го за проекто доклада и за това, че той е, бе на разположение е, при работата по доклада за е, разговори с всички политически групи. Е, имаме поводи понякога да говорим с единен глас. Копенхаген е, бе такъв повод, е, а сега целият свят гледа към Европейския съюз и очаква той да стане лидер, да поведе след себе си онези, които изостават. И все пак в Копенхаген, знаете, разочарованието бе голямо. И не на последно място поради това, че самия Европейски съюз няма консенсус. Някои правителства не са готови да поемат ангажименти за намаляване на парниковите емисии. Да, разбира се, можем да обясним това с финансово-економическата криза, която е, забавя економическото развитие. Но преодоляването на измененията на климата по места и, и в глобален мащаб е, следва все така да остава на вниманието на всички държави членки. В край на кращата става въпрос за бъдещите поколения, а и за световната справедливост. Не е справедливо развиващите се страни да плащат сметката за глобалното затопляне, докато индустриализираните е, е, страни се разберат помежду си за някакъв прагматичен подход. Необходима е по-голяма сплотеност между севера и юга и според мен Канконската конференция е възможност за постигане на напредък. Трябва да се стигне до е, световно споразумение за сътрудничество с задължителен е, характер, благодарение на което да се стремим е, към ограничаване на глобалното затопляне до не повече от 2 градуса по Целзий. Усилията на Европейския съюз обаче сами по себе си не биха могли да постигнат успех след 2012 година, трябва да се постараем да, убедем, да убедим и другите е, страни по света да поемат не по-малко амбициозни ангажименти. И не на последно място връзката между търговията и изменението на климат. Търговията е много важен механизъм за технологичен трансфер, така че би трябвало да преодоляваме пречките пред зелената търговия т.е. на равнището на Световната търговска организация, би следвало да се работи за премахването на митата върху зелените стоки. От друга страна, трябва да си даваме сметка, че е, на лице едно несъответствие между производството от една страна и транспорта от друга, поради което следва да се навчава местното екологосъобразно производство. Благодаря ви, колега Куташ. Госпожа Бердер, две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, концепцията и практиката на корпоративната социална отговорност се разпространи бързо в бизнеса през последните 10 години. Тук става дума за основни ценности. Компаниите трябва да се държат добре с своите служители и да спазват и определени изисквания за околната среда. Но сега възникват множество е, е, спорове на международната търговия се управлява споразумения между държавите, но трябва ли корпоративната социална отговорност да е задължително изискване? А, или може е, тя да се прилага доброволно? Европейските граждани стават все по-добре информирани. Много е, природни бедствия, е, включително и петролния разлив показват, че има стандарти, които трябва да се спазват. Ние не искаме е, чисто економическо развитие на международната търговия. Когато търговията е, се отразява зле на околната среда и на жизнените стандарти, трябва да кажем до тук. Когато търговията унищожи природната среда, извинявам се, само правителствата могат да зададат стандарти така, че онези, които се държат неетично и непрозрачно, да не могат да печелят преди напред останалите. И трябва да се призоват европейските компании да спазват тези стандарти и у дома си, и в чужбина. Ако ли не, корпоративната социална отговорност е доста ограничено упражнение. Затова приветствам призива на доклада корпоративната социална отговорност да бъде включена в споразуменията за международна търговия. Правата, трудовоправните отношения също са важни. Благодаря. Благодаря. Госпожо Бирдер, а сега за една минута дам думата на господин Енан. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Комисията отстоява дивашка свободна търговия, като е, организира търговските отношения на Европейския съюз, сервилно угаждайки на специални интереси. Е, свободната конкуренция е мит, тя унищожава заетостта и качеството на живота. В край на краищата, ако конкуренцията е свободна, всеки дъмпинг е възможен, като се започне от данъчния, паричния, т.е. валутния и екологичния дъмпинг. За да излезем от това положение, което унищожава промишлената заетост и поставя работниците в състояние на мизерия, следва да се установи по-строг контрол на движението на капитали между държавите членки, да бъдат унищожени данъчните убежища и преди всичко да се определят и зачитат екологични и социални критерии, които гарантират равнопоставеността в търговската дейност и правата на трудещите си. Благодаря. Благодаря ви, колега Елен. Госпожа Кестингер, две минути. Благодаря, господин председател. Европейският съюз Настоящите и бъдещи търговски споразумения е, включва и клази свързани с е, правата на човека и социалните екологични стандарти. Те са част от преговорите по тези споразумения. В отделните преговори Европейския съюз може да настои е, за устойчивост и със спазване на условията за труд. Искам да говоря за преговорите в Меркосур по-конкретно като взема, пред, взема предвид начина по който разглеждаме експлоатацията на детски труд и други нарушения, въпросът е искаме ли да внасяме ефтини стоки, само за да печелим. Комисията справо настоява за спазване на стандарти, когато договаря търговските споразумения. Тук говорим не само за ценности, а говорим за равнопоставено третиране в и извън Европа. Говорим за това, че потребителите търсят някои продукти, а оттам нататък трябва да се настои и за устойчивост и конкретни методи на производство. В точка 48 има критика спрямо общата сълскостопанска политика, защото тя гарантира безопасни храни има отрицателни последици за климата, но смятам, че продоволствената сигурност за 500 милиона граждани на Европа трябва да е един от нашите приоритети. Не можем за храна да зависим от внос. Имаме своите задължения пред гражданите си и не приемам противните аргументи. Благодаря, госпожо Кърстингер. А сега преминаваме към процедурата Cash DI. Госпожа Ройтова има думата. Е, пане председо, съм надмиро спокоена с нове стратегия о международни... Господин председател, много съм доволна от законодателството по международната търговия. Като член от, на Комисията по международна търговия в предходния парламент, аз настоятелно се борих за това международните търговски споразумения да се използват като инструмент за е, провеждане на правата на човека и социалните екологични стандарти в света, така че ще се им елиминират несправедливите условия в международната конкуренция. Вече 6 години наред настоявам в международните търговски споразумения да се включват такива клази, включително и в споразуменията по общата система за преференции. Най-накрая настояваме пред комисията да се забранят стоките, които се внасят в Европейския съюз, са произведени с нарушение на основни права на човека. Това трябва да се прилага и за страните от Африка, Карибски Тихиокеански басейн и а, от, за Китай. Благодаря, госпожо Ройтова.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 последователност и да отстояваме спазването на човешките права. Много е важно, когато комисията сключва подобни споразумения, да има клаузи, които да засягат темата за правата на работниците и те трябва да бъдат прилагани и спазвани по отношение на спазване на изискванията за здраве и сигурност на работното място. Това е много важно, което бих желал да поздравя докладчиците. Мисля, че можем да обобщим трите доклада, като кажем, че хората са просто уръдия в интереса на търговията. Би трябвало търговията да работи в интерес на хората. ако се спечелят едно или две евра за е, търговията, от, от, от търговия, това всъщност означава, че толкова е загубила околната среда. Когато има равнопоставеност, тогава вече нещата ще бъдат различни. Има различни марки, които могат да се провеждат, без да накърняват конкурентно способността и да лансират по-добри инвестиции. Това не трябва да бъдат само добри намерения. Искаме конкретни решения. Искаме законодателни актове, които всъщност има подобни клаузи и разпоредби. Искаме те да бъдат изпълнявани и бихме искали комисията да има ясна позиция, когато се изковават правилата за международната търговия. Благодаря, господи, госпожа Шлютер. А сега госп... Сегеди. Благодаря. Уважаеми госпожи и господа, моята партия, Юрбик, е много разтревожена от опазването на околната среда. Обедени сме, че не става въпрос само за економическа криза в момента, а и за екологична криза. Следователно, за нас е от най-голямо значение да се подобрят нещата по отношение на вноса на храни. За какво са ни бразилски пилете или китайски храни, когато можем да произвеждаме тези стоки в Европа? Нужно е да имаме продоволствие, което се произвежда и отглежда тук в Европа. Трябва да защитаваме Европа, малките и средни предприятия и гражданите на Европа. Нужно е продоволство на сигурност но от европейски източници. Зелените технологии трябва да бъдат задължителни. Благодаря. И сега господин Кели. Um, Благодаря. Взимаме конкуренция, трябва да можем да се конкурираме, а някои от споразуменията ни с трети страни са в ущърп на нашите производители. Вече стана дума за Меркосор. Много селскостопанските ни продукти и рибни продукти, които влизат в Европа, се произвеждат при много по-низки стандарти от нашите. Този въпрос не бива да се забравя. От позитивна гледна точка мога да кажа, че от някои от тези споразумения, които напоследък имаме, са добри. Например, с Корея. Нужни са повече подобни споразумения. И мисля, че сте съгласни, че това е в полза и за нас, и за тях. Обръщам се към комисаря. Има ли планове за подобни споразумения с Япония? От подобно споразумение можем да се получим до 18 милиарда. Благодаря, господин Кели. Сега бих искал да дам думата на комисаря Дегухт. Благодаря, господин председател. Това, мисля, беше един много богат дебат и макар и подхода на трите доклада да е почти един и същ, идеите, въпросите, които бяха повдигнати тук, аз не мога да разгледам в краткото време, с което разполагам. Не, не всички. Някои от споделените идеи са приложими на практика, други не, тъй като ние работим в институционалната среда на 27 държави членки и на членството ни в Световната търговска организация. Бих искал да подчертая само най-важните моменти във всеки доклад и за съжаление няма да бъде изчерпателен. Що се отнася до доклада САИФИ, повдига се възможността за получаването на официален статут на наблюдател на Международната търговска организация в СТО. Определено трябва да кажа, че има място за подобряване на координацията между международните организации. Следващото ми съображение е, че за да се постигне по-висок социално-екологичен ефект на търговската политика, трябва да поставяме постижими цели. Структурните промени, някои от тях са осъществими, други не. И в духа на реализма, получаването на статут на наблюдател на Международната организация на труда в рамките на СТО е въпрос за далечното бъдеще. По доклада САИФИ отново за е, оценка на състоянието във връзка с правата на човека, във връзка е, е, с споразуменията за свободна търговия, това трябва да става в рамките на преговорите. Аз по-скоро бих бил скептично настроен на по отношение на идеята е, да се въведе такъв междинен период за наблюдение на правата на човека от сключването на споразумението до началото на неговото изпълнение. Крайна краща процедурата е такава. Е, комисията полага своите инициали и след това започва ратификационната процедура. Съветът подписва, и накрая Европейският парламент има правото и задължението да ратифицира със своя вод. Значи да имаме някакво предварително условие преди полагането на инициалите на Европейската комисия под сключено споразумение. Аз лично не бих се отнесъл положително към тази идея, но пък оценка на екологичния и хуманитарния е, характер на споразумението, неговото въздействие в това отношение, определено можем да правим. Що се отнася до акцента, който се поставя върху детския труд? Е, знаете, че по-настоящем договаряме е, споразумение за свободна търговия с Индия. Основен въпрос в контекста на тези преговори е за устойчивостта Индия се отнася много скептично към включването на такава част от споразумението за устойчивост на развитието, но ние настояваме и ще продължим да настояваме е, за включването на такава е, глава и мисля ще, ще постигнем успех. Но, нека помоля следното. Когато по-нататък обсъждате този въпрос, е, вземайте предвид, че представите на отделните трети страни относно такава глава за устойчивост се свързват не само с нейното съдържание, а и с подхода на някои от третите страни поначало към устойчивото развитие. Е, по доклада Жадо. Чуха се призиви за включването на глава за климата във всяко двустранно споразумение. Аз съм за екологична устойчивост, понеже бъдещето не ни принадлежи. Но пък от друга страна трябва да внимаваме. Е, от е, редица са елементите, които трябва да са на лице за удовлетворяващ е, отговор на климатичните изменения, от лимитиране на емисиите до финансиране. Всичко това не може да бъде събрано в една глава съгласно Международно споразумение за търговията. Това е предмет за обсъждане на широк форум – и разбира се, постиженията, заключенията на такива в един форум би следвало да бъдат отразени в двустранните споразумения. Ако вземем кръга преговори Доха в рамките на СТО, дори на това равнище нещата са под въпрос, тъй като няма съгласие между всички страни по преговорите за включването на текст на, на такава глава за изменението на климата двустранните търговски спогодби, но, но ние, разбира се, Европейският съюз ще пледира за. Е, и накрая доклада Дезир е, твърде своевременен, е, предвид това, че комисията готви съобщение за корпоративната социална отговорност. Комисията и страните членки на Организацията за економическо сътрудничество и развитие по-настоящем актуализират е, реперите, критериите на ОИСАРА, и процесът би трябвало да завърши е, преди следващото заседание на организацията през месец май. В този контекст следва да разгледаме различните варианти за насърчаване на социално отговорното поведение на европейските търговски дружества, независимо от това къде се е, намират. И позволете ми да добавя, че въпросът е, не се свежда единствено до е, двустранните и многостранните търговски споразумения – Наскоро в Съединените щати бе прието законодателство, съгласно което транснационалните компании, не само в своята, провеждащи е, своята дейност в Съединените щати е, и е, регистрирани в Съединените щати, е, ще бъдат задължени да се отчитат за операциите си е, с основни суровини и материали. Тоест, е, за е, спекулативните си операции на финансовите пазари с договори за такива суровини и материали. И това е нещо много обещаващо. За сега е, в рамките на двустранните и многостранни търговски споразумения такова нещо няма, но доколкото търговският партньор е със седалище в Съединените щати, може да бъде е, наложен такъв режим на контрол. И аз мисля, е, ние ще подготвим подобна мярка и по отношение на европейските търговски дружества, работещи в трети страни. А ако можем да привлечем страни като Канада и Австралия към тази инициатива, ще обхванем е, по-голямата част от е, добивната и преработвателна промишленост е, в света. И това ще бъде сериозен принос за устойчивост на развитието. Накратко аз бих искал да поздравя тримата докладчици, да поздравя парламента за тези три доклада и ви уверявам, че с интерес ще следя разговорите в парламента и ще участвам в дискусиите с него по тези три въпроса. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. За да приключим дебата по тази точка от дневния ред, ще чуем за по две минути всеки от тримата докладчици, госпожа Сайфи най-напред. Благодаря, господин председател. Твърде малко време имаме, господин комисар, за да подхванем наново е, дебат по това, <laughs> което току-що отговорихте. Е, но дискусията ще продължи. Разбира се, аз е, държа преди всичко да благодаря на всички изказали се, особено и на докладчиците в Сянка, както и на колегите Яник Жадо и Арлем Дезир за сътрудничество помежду ни. Темите на нашите доклади са близки една до друга и се допълват една друга, така можехме да обменяме идеи, да, гледаме на нещата през една и съща призма. Смисълът на всичко това е търговските отношения да, да се проникнат от съображенията за правата на човека, за околната среда и социалната отговорност. Наистина, господин комисар, начина на мислене трудно се променя, но ние не можем да чакаме той да се промени сам по себе си в докладите ние предлагаме конкретни мерки и ако те бъдат осъществени лека по лека, ще се движим към една по-справедлива, по-зелена економика. Европейският съюз следва да инициира този процес, да бъде пример за своите търговски партньори. Благодаря. Благодаря ви, колега Сайфи. Господин Жадо. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, комисар Дегухт, за дадения отговор, за предложението ви да е, работим и за напред заедно. Аз е, си отбелязах вече казаното от вас относно главата за климатичните изменения в търговските споразумения. Предполагам, че и по други въпроси ще работим съвместно с вас, ще излизаме с предложения, които ще стигат до конкретни е, действия, така че в търговските споразумения все пак нещо да се промени, понеже край на краища това, че е, договорите в рамките на СТО, преговорите в рамките на СТО определено, бидейки твърде сложни, е, са в застой, дава немалко възможности на Европейския съюз междувременно в двустранните споразумения да включи някои новаторски неща, да, да изработи новаторски търговски отношения – е, в посока към зачита на, на, на правата на човека, на социалната отговорност, противодействие на климатичните изменения. И ако тези три доклада бъдат приети утре с голямо мнозинство, аз бих искал да вярвам, това ще бъде един категоричен сигнал, послание от страна на Европейския парламент към е, комисията и парламент. Един е, отговор на зададен тук въпрос за свободната економика, която се развива вече от няколко века и можем да смятаме, че начина по който социално-екологичните въпроси се отразяват себестойността на, на стоката, влияе върху сравнителните предимства на една или друга економика. А, винаги тук, когато се говори за продоволствения суверенитет на Европейския съюз, трябва да противодействаме на споразумението Плеерхаус, което всъщност е голяма пречка за продоволствения суверенитет на Европа. Така че вие би трябвало да се съгласите с това, което предлагам. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за готовността да ни съдействате в утвърждаване на нашата позиция. Благодаря ви, колега Жадо. И накрая, господин Дезир. Благодаря ви, господин председател. Ето, на, пак не а, остана а, време, а, а и вие ме прекъснахте, но така аз бих искал да благодаря на колегите, на комисаря за неговия отговор. Но което впечатлява в този дебат е широкия консенсус. Различията се свеждат до а, нюанси е, целта е в край на краища да се засили социалното и екологично измерение на новите спогодби. Е, в момента, в който ме прекъснахте, за да направите своето много интересно изказване, сигурен съм е, с грижа за гражданите на Съюза, аз щях да подхвана онова, което засегна и комисаря, именно, че стремейки се към социална отговорност, не може да подминаваме законосъобразността в ОИСР, но и в ООН с доклада ОДЖИ, който бе посочен от колегата Хуей, се предлагат нови неща за отговорността на транснационалните компании в добивната промишленост, но и в много други отрасли, по отношение на техните клонове в чужбина, сферите им на влияние по цялата разпространителска и снабдителска верига. Търси се сътрудничество между съдебните органи на една или друга страна, за да не могат е, търговските дружества да се измъкват от е, отговорност, позовавайки се на действия на уж независими от тях клонове в други страни. Да, може да се търси връзка, макар и да си давам сметка, ще бъде трудно между тези въпроси и международните търговски споразумения. В споразумението с Корея, с латиноамериканските страни, вече някои неща се споменават. И е, с комисията за напред би трябвало да се постараем да постигнем съгласуваност между цели